So good morning, colleagues. Can you... Добро утро, колеги. Моля ви да заемете местата си, за да започнем заседанието. Okay, please, uh, could you sit down? I have a... Моля ви да заемете местата си. Good to meet you. Thank you so much. So, good morning, everybody. Добро утро на всички. Разполагате с проекта за дневен ред. Доволни ли сте от този дневен ред или искате да бъдат внесени промени? Не виждам възражения. Считаме дневния ред за прият. Направихме някои малки корекции в програмата, тъй като в Комисията по външни работи АФЕТЕТ между 11 и 12.30 ще има обмен на мнение с баронеса Аштън. Затова променихме малко поредността на темите, които ще разгледаме. колегата Вайдере помоли нейният доклад да бъде отложен, защото се нуждае от повече време за подготовката му. И вместо този доклад ние ще разгледаме въпроса за Туркменистан и следобед за Конго. Искам също да приветствам група посетители от Кьолн. Това е група, която иска да се направят незабавни разследвания за условията в затворите в Иран. Ако искате повече подробности, може да намерите пред залата листовка с такава информация. По съобщенията на председателя, утре, 10 октомври, мрежата Сахаров Прайс ще проведе дебат. Председателя Шулц ще бъде домакин ще говорим за гласовете за демокрацията и създаването на а, гражданство. Госпожа а, Афос а, ще бъде тук, а, както и други, заедно с а, Максим Лио, който спечели наградата за книга. Те ще споделят своя опит, спомени Надежда за свобода и демокрация. Утре ще има съвместно заседание на АФЕТ и ДРУА в 5.30 ще имаме, обсъждаме въпроса за лауреатите на наградата Сахаров. Знаете, че днес след обед ще гласуваме тримата кандидати, които бяха номинирани за тази награда. Ние се опитваме да подкрепяме, доколкото е възможно, работата на предходните лауреати на наградата Сахаров. Аз проведох контакт с властите в Куба, за да се спре преследването на правозащитниците там, жените в бяло, които са лауреати на тази награда Сахаров, са били задържани в тяхната централа, където е трябвало да проведат среща. Ние изразихме своя протест. Большинството от Задържаните обаче са били освободени още на същия ден. Световния форум за демокрация, който се провежда сега в Страсбург, това е едно много важно събитие с повече от 2000 участници по покана на съвета на Европа и община Страсбург. Аз участвах един семинар за демокрацията и новите социални мрежи и можах да представя работата на нашата подкомисия, дебатите, които провеждаме тук, как контактуваме с бизнеса в това отношение. Председателя Шулц също проведе дебат с лауреатите наградата Сахаров. Срещата на върха Европейския съюз Китай се проведе в Брюксел на 20 септември с фокус върху економическите въпроси и стратегическото партньорство. В съвместното комунике, което беше публикувано, се споменава, че двете страни очакват укрепване на диалога Европейския съюз Китай за сътрудничество по правата на човека на базата на равноправието и взаимното уважение и са изразили готовност да работят заедно за постигане на непрекъснат напредък. диалога с права, по правата на човека ще бъде разглеждан сериозно от двете страни. Знаете, че в миналото, когато имаше подобни диалоги, диалози, ние настоявахме да има повече акцент върху резултатите, да има конкретни критерии. Ние искаме диалога Европейския съюз Китай да се провежда двукратно, а не еднократно годишно, както е сега. Нямаше пресконференция. нези, които следят Евронюс и другите медии, там бяха силно изненадани, че не е постигнато съгласие между Китай и Европейския съюз по текста на комуникето. И за това бяха изключени камерите само след две изречения и изказвания, което е нещо необичайно. И мисля, че поражда доста трудности. С делегацията на Европейския съюз за Китай ние се договорихме да се изпрати делегация на ДРУА в Пекин и Чонкинг, но тази делегация не се състоя. Ще напишем писмо до председателят с въпрос дали това е политика при която представители на подкомисията по правата на човека не може да участва в делегация на Европейския парламент по време на посещение в Китай. Но аз ще направя посещение и ще се опитам да бъдат обсъдени въпросите с нарушенията на правата на човека там. Това бяха съобщенията на председателя. И така стигаме до първата точка от дневния ред, съвместно с Комисията по правата на жените и равенството между половете. Ние често работим съвместно с тази парламентарна комисия. Освен това, участват и представители на делегацията за връзки с Латинска Америка. Our, uh, human rights, um... Темата е размяна на мнения със специалния докладчик на ООН Рашида Манчу, която приветствам с добре дошла. И сега имаме много добра възможност да чуем от първа ръка работата по отношение на борбата срещу насилието срещу е, жените. Освен това, ние също подготвяме доклади е, по въпроса за борбата срещу насилието срещу е, жените, в Виена. Рядко се поставя този въпрос и това е необичайно. През 1995 година в Пекин на конференцията беше обърнато много по-задълбочено внимание на проблема с насилието срещу жените. Много добре е, че въпроса за насилието върху, срещу жените вече е в дневния ред на международно ниво. Нарушенията на правата на човека не намаляват. Липсва достатъчно силни инструменти и механизми, за борба срещу нарушенията на правата на човека. Госпожа Рашида Манчу беше назначена за специален докладчик през 2009 година и влезе в, встъпя в должност през август 2009. Тя е специалиста в защитата на правата на човека и особено правата на жените. Тя е професор по право Тя е, е, е гостуващ професор в много реномирани университети по света, които работят по правата на човека и правата на жените в частност по време на преход. Тя е била професор по право в университета в Кейптаун, също е основател на звеното за равенство между половете в Южна Африка. Днес тя ще ни представи тематичния доклад от май тази година за насилието срещу жените, причините и последиците от него. Тя го представи на съвета на ООН по правата на човека по-рано. Търсят се нови възможности е, за политика на Европейския съюз и в рамките на ООН за борба срещу насилието срещу жените. И сега бих искала да й дам думата. Господин Густавсън, да, благодаря. Аз също много се радвам, че редовно провеждаме съвместни заседания с подкомисията по права на човека. Чудесна възможност е това да обменим мнение по най-разнообразни теми. Борбата с насилието срещу жените е един от основните приоритети на Комисията по равенство на половете. И разбира се, е, очакваме да се изработи европейска, обща европейска стратегия. Трябват ни обаче насоки от страна на комисията за борба с а, насилието, насилието основано на пол. Конвенцията е сериозна стъпка в тази посока отвъд Европа и би трябвало да насърчи държавите членки на съвета на Европа да засилят усилията си в тази област. Днес имаме една чудесна възможност да се видим с госпожа Манджу, да се получим от нейния опит в борбата с насилието. За нас е голяма чест. Знам, че и на 5 юни 2011 година мен ме нямаше също сте говорили пред комисията. Аз и колегите ми много се радваме, че с госпожа Манджу провеждаме такъв редовен обмен на мнения. Така че ви приветствам с добра дошла и много се радвам, че отново сте ни на гости. За мен удоволствие, че се председателствам това заседание. Госпожо Лох Билер. Благодаря. А преди да дам думата на госпожа Манджу, да, да искам да приветствам госпожа Арно от а, дирекцията за демокрация и права на човека от евро Евролатиноамериканската парламентарна асамблея. Така, госпожо Манджу, благодаря. За мен е чест е, отново да съм в Европейския парламент и да говоря пред е, членовете на това съвместно заседание. Тематичният ми доклад е, пред съвета за правата на човека е свързан с убийствата на жени, независимо дали става в семействата, в общността или се извършват от е, друго лице. Това все повече и повече се превръща в източник на тревоги в ООН и в е, моят ресор по-специално. И така, убийства а, е, на честа, убийства от страст и така нататък са отделни имена, които някога сме а, използвали. Сега обаче убийствата, свързани с пола, са а, едно крайно проявление на това. Това не са отделни инциденти, които възникват спорадично. Те всъщност са действие, което бива от различни степени. Това са дискриминативни а, дейности, и в общности, където това става, жените живеят в постоянен страх от екзекуция. Моят доклад а, разглежда хронологично развитието на а, хронологията, защото няма а, общо прият термин. Фемицид, феминицид и така нататък. Това, което съм посочила в доклада е, че правителства от различни страни после ще почнат да твърдят, че е, няма а, е, такова нещо при тях. Соломоновите острови, където бях хора на тази година, израженията на убийствата на жени и се изразява в така, така е, нареченото убийство срещу вещерството. Това фемицит ли е или феминицид? Но при всички положения убийствата са насочени само срещу жени. Независимо да дали е използваме фемицид или феминицид, в крайна сметка общия термин убийство а, не взима предвид, не отчита реалността а, на системното насилие срещу жени. Затова се а, появи термина а, в феминицид, който се прокара от феминистки движения и правозащитни организации. Така че да се отрази тази фатална форма на насилие в глобален мащаб. Твърди се, че терминът феминицид, и то най-вече в Латинска и Централна Америка, може да се ползва терминът тогава, когато се подвеждат правителства под отговорност на международно равнище понеже така се подчертава безнадежността и институционалния аспект е, на, в е, такива е, страни. Институционалното насилие съществува в всички аспекти на реакциите на държавите и на правителствата. Те включват търпимост към такива актове, незапознатост, отказ на достъп до правосъдие. Фемицида и феминицида са а, държавно престъпление, което се а, толерира от публичните институции, които целят, които би трябвало да защитават правата и живота на жените които всъщност са обект на дискриминация. Разгледала съм множество проявления на убийствата, основани на полови различия, независимо дали става въпрос за домашно насилие, убийства поради обвинение в вещерство, убийства на честа, убийство на жени от местни етнически групи както и такива свързани с организираната престъпност и трафик на хората. Убийства в резултат от сексуална резул... ориентация и полова идентичност. В доклада си твърдя, че всичките тези е, проявления са културно и социално обословени и продължават да се приемат, като често пъти имаме безнаказаност. Понеже нямаме много време, ще се спра на някои конкретни проявления, които може да се окажат от значение за вашия парламент. Убийствата е, от страна на интимни партньори. Е, там показват изследванията, че обикновено жени са жертва на това и а, извършителите са партньори мъже. Домашното насилие, разбира се, е най-разпространената форма и проявление на насилие срещу жени. Както при всичките форми на подобно насилие, подобен вид фемицид често пъти не е достатъчно отразен документално. От 40 до 70% от жертвите всъщност са жертви на интимен а, партньор, докато при мъжете съответната цифра е 4 до 8%. В цял свят е най-вероятно жена да бъде убита у дома, докато мъжете е най-вероятно да бъдат, бъдат убити а, е, на улицата. Констатирала съм, че въпреки, че броя на убийствата намалява, броя на жените, които са убити от мъже, е нараснал през 2010, 2010 година. 100, 127 а, са а, били жени, голяма част от които са били италианци, което противоречи на вярването, че повечето извършители са чужденци. В над 50% от случаите извършителят е партньор или бивш партньор и само в 4% е непознат извършител. Домашния контекст на подобни убийства не се променя във времето. Въпреки промените в живота на жените през последните 7 години, дела на жените, които са убити от интимния си партньор, остава непроменен. Данните за подобни убийства събирането на данни всъщност не дава възможност да се доведат да се изведат категорични изводи за престъпления, основани на полови различия. След това убийства на честа. В, а, това е престъпление, което е разпространено в различни а, краища на Африка. А, имаме глинчуване с камъни, а, обезобразяване с киселина. Подобни престъпления са свързани и с други форми на семейни престъпления. Обикновено се извършват от мъже от семейството, като се опитват, които се опитват да контролират сексуалните и предпочитания и избор на жените. В някои страни също имаме безнаказаност при такива актове и недостатъчно документ, статистика в а, а, глобален мащаб. Убийството на местни етнически групи. Там нивото на насилие е особено високо, социалната, економическата и политическата маргинализация на а, такива жени в глобален план, заедно с наследството на колониализма и последиците от економическите политики, са довели до поставянето в уязвимо положение на много жени. Например, в Централна Америка се е влушило положението на местните етнически групи. Те са принудени да а, приемат нископлатена работа, проституция и сексуална търговия. В случай на убийства на жени от местни етнически общности, липса достатъчно защита и е, липса воля за разследване на подобни престъпления. Това са жени, които често пъти са от е, благоприятен социал... които са в неблагоприятно социално положение нарастването на соци... укрепването на социополитическия феномен на бандите и търговията с хора, разпространението на дребни оръжия – е оказало много лошо въздействие върху а, живота на жените. Въпреки, че убийството на мъже е останало стабилно през последните десетилетия, имаме нарастване при убийствата на жени. През 2004 година в Гватемала 141% е нарастването на убийствата на жени. В Ел Салвадор Ал- 111% е нарастването при жените, а при мъжете 40%. През Хондурас, в Хондурас 2007 година 166 е, е нарастването при убийствата на жени, докато при убийствата на мъже нарастването е 40%. Около 740 са общо а, убийствата между 1993 и 2009 е, година там. Макар, че е, статистиката да е ограничена, е, данни на гражданското общество показва, че убийствата на жени, основани на полови различия, е ежедневна практика, ежедневна действителност. Често пъти има сериозно физическо насилие което е нещо повече от, от убийство, основани на омразата. Задължението на държавите да защитава правата на жените и правата на равенство, на недискриминация, на живот без насилие – е в ръцете именно на правителствата и те трябва да предотвратяват, предотвратяват нарушенията на правата на човека и да преследват извършителите. Неспособността на държавите да осигуряват спокоен живот на жените, живот без насилие, е именно това, което преобладава в статистиката в глобален план, там където се наблюдават подобни престъпления. наблюдението и контролът от страна на държавите са задължения, които включват разследване, наказателно преследване и санкции, осигуряване на достъп до, до съдебна защита, отношение, уважително уважение към жените жертви, както и техните семейства, осигуряване на компенсации за жертвите – за жертвите. Схемите за компенсации трябва да доведат до, до превенция в крайна сметка. Определяне на конкретни групи жени, които са особено уязвими и особено вероятни жертви. е следващия приоритет. Анализа на обичайни практики, които се основават на стереотипи по отношение на жените и мъжете. Насилието, основано на пол, все по-трудно се наблюдава в световен мащаб поради флуидността на насилието изобщо. Прелива от насилие между интимни партньори към структурно и системно насилие. Един последователен подход предполага поставянето на насилието над жените на една скала, която включва и много други проявления. Съществуват редица превентивни програми, но има и много пропуски в усилията на държавите. Например, липса на социални промени, липса на правосъдие или достъп до правосъдие, правосъдие липса на обществени дебати по въпроса за убийствата на жени и а, пренебрегване на а, пренебрегване на самото наличие на подобни престъпления от страна на власти и мъщите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много за вашата, благодаря много за вашата, вашата прекрасна лекция. резултатите от вашите изследвания рисуват една много красноречива картина. Очевидно, че става дума за увеличаване на насилието спрямо жените по всички показатели. Преди да дам думата за дискусия, ще дам думата на госпожа Арно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, на а, докладчика а, за нейното изложение. Положението е по-лошо, отколкото а, колкото сме мислили. Нейният анализ много ясно показва, че положението е наистина нетърпимо. Проблема е сложен, а и а, страшното е, че а, насилието срещу жени се увеличава. Какво правим ние в Европейския съюз? Преди всичко подкрепяме усилията на ООН. Доволни сме от подкрепата, която получават нашите инициативи. Една от, един от резултатите на целите на хилядолетието беше създаването на организация, така наречените жени на, за ООН, за и Европейския съюз. Тоест, въпросът беше да се включи въпросите за жените във всички инициативи на ООН. Имаме меморандум за разбирателство с тази организация за борба с насилието срещу жените, което е един от нашите приоритети. Друга важна инициатива е подкрепата на СИДЕЛ, Конвента за защита на правата на жените и това правим ние редовно в нашия диалог с всички страни от света. Подготвяме срещата на комисията за положението на жените която ще заседава до година. Много важно е, е както вие посочихте, е, госпожо, е, да изтъкваме тези факти. Бе обявена конкретна програма за борба срещу насилието спрямо жените. Обявихме тази програма през август и се надяваме, че ще можем да сътрудничим с всички заинтересовани страни, за да постигнем напредък. Имаме стратегията на Европейския съюз за защита на правата на човека и в тази стратегия борбата за равенството на жените и срещу насилието срещу жените заема много важно място. Да ви дам един пример. Както посочи и госпожа Манжо, ние сме идентифицирали различни аспекти на насилието срещу жени и съответно борбата срещу него. Примерно борбата с а, а, традиционни практики, гениталното осъкътяване, например, също така принудителните женитби, които засягат деца. И ако става дума за а, малки момичета, наред с другите а, видове а, дискриминация, се добави и това. Борим се за политическо, по-широко политическо участие на жените, особено в страните в преход. Имаме и специална комисия по този въпрос и в нашата неодавна прията стратегия по, за правата на човека имаме специална група за, е, за правата на жените, която по а, е, указание на Козбара Аштън а, е, ще обърне специално внимание на въпроса с правата на жените. Тук става дума за въпросите, които са свързани с развитието. Обаче някои от въпросите, ако не се подхожда към тях от гледна точка на равенството на половете и правата на жените, може да се подхожда към тях а, като въпроси свързани с развитието, защото дискриминацията срещу жените струва много скъпо на страните, които, където тя се практикува, от, тъй като вреди на развитието дневния ред за развитието, дневния ред за промяната, което е част от политиката на Европейския съюз, централна, централна част от която е борбата за правата на човека, са свързани и въпросът за равенството на жените ще трябва да влезе като част от всички политики, здравеопазване, образование и така нататък. Борим се също така срещу дискриминационното законодателство. Много сме бдителни в страните на така наречената арабска пролет, Тунис, е, Либия и други. Следим за всякакви отклонения от споразумението за гражданските и политически права на ООН нещо срещу което се борим и ще продължаваме да се борим. Друг важен въпрос. Много бързо засягам всички тези точки, тъй като проблема има много страни, както вие посочихте. Това са районите засегнати от конфликти. Това е много сериозен въпрос. В източно Киво, например, в Босна имахме примери и в, в зони, които са преживели неодавнашни конфликти, имаме 18 мисии на ООН със съчетан граждански и военен елемент, където специално се включва и въпроса за правата на жените. И накрая, вие споменахте ужасни цифри за Гватемала, Хондурас и Мексико – и имаме добро сътрудничество с латиноамериканските страни и трябва да кажа, че те са много по отношение на законодателство и в други, по други, в други аспекти са много близки до нас, европейците. И насилието срещу жените ще бъде е, една а, един от приоритетите на срещата на върха, която ще се проведе в Чили до година. Срез подобни политически ангажименти, е, с подобено сътрудничество между Латинска Америка и Европейския съюз, е, ще можем да е, повлияем на самата система, включително на системата за правосъдната система. Ние не споменахме специално този въпрос. Трябва да се борим срещу безнаказанността, не само в райони, където има конфликти, както Конго, например, но трябва ясно да дадем да се разбере, че виновните за насилие срещу жени ще бъдат преследвани където и да се намират. С това се отнася и за обикновеното битово насилие – Знам, че и в Латинска Америка се усъвършенства законодателството в тази област. В, чрез а, организациите за демокрация и човешки права, чрез организациите за равенство на жените в Латинска Америка и другаде, се върши много полезна работа. Но колкото повече настояваме на всичко това. Колкото по-активно работим, колкото по-скоро помогнем на всички да разберат, че сегашното положение не може да се търпи. Защото много пъти хората си мислят, че това не се отнася до тях, но то се отнася до всички. И съвместната работа с комисията, подкомисията ФЕМ, в Европейският парламент и другаде е също много важна. Не трябва да се вгледаме и в себе си, защото битово насилие има и във всички страни на Европейския съюз. Значи можем да споделяме нашия положителен опит, да споделяме положителните практики, но и да работим и с нашите партньори. Благодаря на колегите от комисиите за вътрешна и външна политика и надявам се, че продължим да работим заедно. Благодаря, госпожо Арно. Сега ще дам думата на колегите. Първо, Пал Ромера и Поеда. Благодаря ви за това, което правите. Вероятно знаете, че в този парламент темата е от особена важност. През 2006 година проведохме изслушване и тогава започнахме да говорим за проблемите, свързано с убийствата на, на жени. От тогава насам, всяка година се опитваме да не се забравя този проблем. Затова ние високо ценим вашия доклад, тъй като видимостта е ключът и ни дава насоки за намирането на решения. за да не забравяме за съществуващото положение. Има три неща, които намирам за важни в казаното от вас, които трябва да намерят израз в политически дейности – Има а, случаи, в които се казва, че се случват подобни неща, но те са приемливи според културата в а, съответната общност и не може да се направи кой знае какво. Може да не ми харесва, но така стоят нещата. Това показва, че тези културни в кавички извинения изискват да намерим нужните политически решения и да не се крием зад подобни формулировки. На второ място вие споменахте и за безнаказаността и борбата срещу безнаказаността. В много страни това е основният проблем – аз следя особено проблемите в Централна Америка и Мексико. Приятели, че може да се направи а, еди какво се, защото няма да ви се случи нищо. И безнаказаността всъщност поражда подобни действия. Борбата срещу безнаказаността е основата за намирането на конкретни решения. Радвам се, че имаме представител на службата за външна дейност тук борбата за, срещу безнаказаността изисква въпроса да се включи във всички политически диалози, които водим с останалата част на света. Ние можем да провеждаме диалози по правата на човека, правопримахването на визите и прочие с различни страни, но трябва да имаме предвид, че проблема, за който говорим тук, не е проблем на отделни държави, то е световен проблем. Вие споменахте и някои европейски страни. Аз познавам моята страна, Испания. Има доста случаи, които можем да заклеймим и не можем да кажем, че европейците можем да получаваме останалите какво да правят, защото проблемът е универсален, така че имаме еднаква отговорност за справянето с ситуацията. И не бива да забравяме също, че за да се борим а, срещу а, равенството, е, трябва да се превърне в основна наша цел. Насилието може да бъде породено от културни а, особености и други проблеми, съществува, но е особено важно в политиките, които приемаме в парламента, да поставим в основата равноправието между половете. И отново искам да ви благодаря за работата, която вършите. Може да разчитате на нашата подкрепа. И ние ще направим каквото е необходимо, за да подсилим посланието съвместно с представителите на службата за външна дейност. Госпожа Първанова има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо Манджо, за отличния доклад и представенето му. Вие сте работили с много материали, е, извършили сте много наблюдения. Вие казахте, че ситуацията в някои държави се влушава и за мен е интересно да разбера какво доведе до влушаването на положението. Има ли положителни примери? Какви ефективни мерки са довели до положителните развития, защото в продължение на две години ние очакваме от Европейската комисия да изготви стратегия за борба срещу насилието срещу жените. Това е сериозен проблем. Понякога в разискванията ни не разбирам всъщност за какво точно говорим. Дали гледаме на проблема за насилието срещу жените като явление, което е свързано с определени фактори, например предразсъдъци и други. Какво може да се направи за разрешаване на проблема с насилието и неравенството? Считате ли, че има връзка между двете и че не можем да се борим срещу насилието, без да се борим срещу неравенството? Госпожа Кил Нилсън има думата. Благодаря за вашия доклад. Благодаря ви за доклада. Аз бих искала да кажа няколко думи за положението на жените в Афганистан. Ние имаме парламентарна делегация сега в Кабул. Изслушах четири, четирите жени, които участваха в нея. Срещнахме се там с жени, които ни помолиха да не ги забравяме, защото военните сили ще напуснат Афганистан, но не бива да забравяме за тяхното положение. Президента Буш, когато започна военната операция в Афганистан, на, на времето посочи, че това е начин да се помогне и на жените. И от тогава нищо не се говори за жените в Афганистан, въпреки че едно от основанията за военната намеса беше да получат равенство, еманципация жените там. Има жени, които са започнали професионална дейност и те са го правили преди да започнат военните действия. Има също отваряне на училищата, момичетата могат да ги посещават. Но можем също да кажем, че има доста насилие срещу жените, срещу момичетата, има насилствени, принудителни бракове. Всеки един от вас знае, че ситуацията на момичетата в Афганистан остава ужасяваща. Но има мълцинство жените, които са поели отговорност след започването на военните действия от западните сили. Те са поели отговорност, но има случаи на убийство на подобни жени, които поемат отговорност. И за това ние тук на Запад трябва да направим нещо повече за разрешаването на проблемите на жените в Афганистан. Афганските жени и многократно сме заявявали това в парламента, парламента те трябва да участват във всичко, което се ам, случва на международно ниво. Например, те не участваха в конференцията в Лондон, въпреки че са организирани. И аз считам това за скандално. Те манифестираха по улиците, те искаха да имат участие в преговорите. Затова трябва да ангажираме афганските жени в по-голяма степен, да ги защитим. Много от жените, които се ангажираха да работят с нас, са сериозно обезпокоени. Четирите представители на, на парламента, които ни помолиха да ни ги забравяме, казаха, че ситуацията става все по-трудна за тях, защото талибаните са на път да възстановят властта си в тази страна, защото Запада ще се тръгне. Не ни се казва точно какво става в Афганистан, но това, което се случва е връщането на талибаните, връщането на мракобесието и това, което искам да апелирам към вас е да не забравяте афганските жени. Благодаря. Давам ви сега думата за отговор и след това още три въпроса ще чуем от наши депутати. Благодаря ви за въпросите и коментарите. Някои от тях бяха по-общи, други по-конкретни. Факта, че е, са признати през 1993 година правата на, ж... на е, жената показва, че е, това е съвсем отскоро. От тогава се признава и, насъл... и насилието срещу жените като проблем на правата на човека. Но в някои страни вече има обратна реакция – има много закони, има много политики, които са разработени в глобален план. Само, че изпълнението им, прилагането им е сериозен а, проблем и също има контрареакция срещу правата на жените. Има, има а, виждания, мнение, че твърде много се дава на жените. Че социалните и културните права на жените на някои места са нещо неприемливо. Не бива да забравяме, е, и това го казвам във връзка с това, което казахте е, за подхода ни към насилието срещу жените, там където има неохота, там където това е проблем на правата на човека. Аз си давам сметка, че има места, където с език, с говорене не можем да постигнем много развитието се гарантира е, до някъде или се основава на правата на човека. Та да, е, е, не бива да отстъпваме от позицията си по отношение на нарушението на правата на човека, но в същото време да се концентрираме на правата на жените, независимо дали става въпрос за мирни среди или среди на войната. Насилието срещу жените често пъти е въпрос на гражданство. Какъв гражданин може да бъде е, една жена тогава, когато социално-економическата действителност, културната действителност всъщност не е никаква действителност? Аз съм от ЮАР, втората демокрация, в която жените си казаха какъв е смисъл да гласуваме. Това не променя действителността. Все още има твърде много насилие в живота ми. Гласуването, правото на глас не е променило социоекономическата ми действителност. На някои места по света, в това число и в Сомалия, се повдига сега този въпрос конфликтните общности, общностите в преход, там определено е по-видимо, по-видимо насилието. Бях в Сомалия през ноември, през септември, извинете, посетих Могадишо и много други напрегнати места. Но в Могадишо получавам а, информация от агенцията на ООН. Е, чета пресата и основният проблем в а, Сомалия, като едно следконфликтно общество, е сексуал, сексуалното насилие в лагерите. В, в, в доклада си всъщност аз отричам това, защото основният проблем в Сомалия е домашното насилие. Да, вече е имало избори там, съществува демокрация, но проблемът на насилието у дома – не е решен, не е подхождано към него. Да, има насилие в лагерите, но въпроса е, за домашното насилие не е разглеждан сериозно от никого. Въпроса за е, междупоколенческото насилие също не е в е, акцента, също не е обект на внимание. В Афганистан също се влушава положението поради средата на конфликт или след конфликтната среда. Няма програми в училища, които да учат децата как да разрешават спорове без насилие. Няма програми, които да са насочени към междупоколенческата травма, които да се предоставят от която и да била организация, в това число и Световната здравна организация. Папуа, Нова Гвинея и Соломоновите острови. Това ме води към въпроса, който вие зададохте за това, кои са, кои са първопричините, кои са а, движещите сили. Папа Нова Гвинея до година ще бъде представен доклада ми, а, но трябва преди края, до края на тая година а, да се публикува на, доклад, на а, сайта на а, Върховния представител. Липсата на статут, дискриминацията – това е неразделна част от е, ежедневието на жената. Това, което е особено показателно, според мен, е, че на хартия има невероятни документи за правенството на половете, за правата на е, жените против насилието срещу жените. Аз съм пътувала къде ли не из територията и, и, и бях втрещена за първи път от три години от липсата в действителност на какъвто и да било статут на жените. В резултат на това 500, години, 500 е, жени годишно биват нападани, голяма част от които биват убивани. Друго нещо, което видях в Папуа Нова Гвинея, сега говоря за първопричините – Международните агенции е, всъщност е, е, си оставаха само в столицата, там където живеят само 25% от населението. В високопланинските райони само УНИЦЕФ бе представен. Така че няма техническа помощ на местата, където живее 80% от населението ви. Как се осигурява достъп на правосъдие? Как се определя е, местоположението на основните предизвикателства? Така че ако ресурсите са съсредоточени в столиците, в градските райони, там, където, там, където а, е, живее малка част от населението, большинството от хората всъщност а, е, са лишени от такава защита срещу насилие. Да, има положително развитие, понякога се чудя за дали има, но в действителност има. Има а, лъчи, светлина, положително развитие по отношение на убийствата на жени бе Йордания. Мисията ми там показа, че е, има неправителствена организация и е, представител на правителството, който призна, че убийствата на честа всъщност са сериозен проблем между 10 и 15 години и 15 е, жени, жени е, годишно биват убивани по този начин. Но като се има предвид, че за Йордания обикновено си мислим, че е, там стават такива престъпления. друга страна, като се върнем към Италия и видим, че 157 жени е, годишно биват биват е, убити годишно. Виждаме, че се полагат усилия от Йорданското правителство. Да, отправят се критики, че е, за собствената им защита, за собствената им безопасност, е, жените биват задържани и ги държат в затвора. Но е, правителството се опитва да създава някакъв, някаква защита. Но естествено не това в крайна сметка е, е подхода. Има положителна промяна и в е, е, Алжир. Ел Салвадор е една от препоръките ми, препоръките ми, е, препоръките ми от доклада от 2010 година е свързано, е, всъщност доведе до един нов закон има открито разискване, с, е, има диалог с е, правителството на Ел Салвадор за Афганистан. Разбирам какво имате предвид и споделям вашите тревоги. Един от основните въпроси, според мен, е доколко и дали разполагаме с необходимите ресурси за е, агенциите, които предоставят помощ, агенциите на ООН, да възстановят положението, това, което е останало дали могат да си дадат сметка какво е положението. Това въжи за Афганистан, за Сомалия. Не е достатъчно да прокарваме демократични промени, да създаваме конституции, да организираме избори. В Сомалия е много ясно, че ако се обърнем гръб, ще продължи гражданската война, но също така ще се влуши и положението на жените и децата. Трябва да си дадем сметка, че демокрацията предполага дългосрочен ангажимент, социален ангажимент. Не е достатъчно просто да си кажем, да, ето готово има конституция. Проведоха избори, значи вече има демокрация, не това не е достатъчно. И това е и предизвикател, предизвикателство и пред мен, а именно устойчивостта, дългосрочните реформи и дали помощта, която се оказва, може да бъде част от този дългосрочен устойчив процес. Благодаря. Председателката, още четирима са заявили желание да вземат думата, но ви моля накратко се изказвате, госпожа Габриел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо, още един път, госпожо Манжо, за вашата чудесна лекция. И по този по този начин придобиваме още една трибуна за борба с този бич, не само а, на едно или друго място в целия свят. Казвам това, защото а, въпросът за насилието срещу жените все повече се включва в дневния ред на международните организации. Но ние много добре знаем какви са пречките по този път. Преди всичко установяваме, че про проблемът не само се разширява, но се и става все по-многообразен – какви са пречките, които ни предотвратяват достъпа до данните за насилието срещу жени, защото установяваме, че много пъти е много трудно да се доберем до информация, която показва колко дълбоки и разпространени са проблемите. Има три нива, на които може да действаме. Първо, на обществено ниво, всичко, което се отнася до положението на жените, като активни граждани и членове на обществото. И във връзка с това искам да попитам а, какво мислите по отношение на превенцията и информацията. Знаем, че много по-добре е да предотвратим, отколкото да лекуваме за това какви информационни кампании трябва да предприемем а, в рамките и на ООН и другаде, а, които биха дали резултат. И един съвсем конкретен въпрос. Съществуват ли проекти, които ще ни дадат възможност заедно с другите международни институции, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и други, да поделим програма за информация в училищата? За положението на жените, за търпимостта, всичко това, което ни вълнува. Второто равнище, това е националното. Както вие показахте, състоянието е различно, положението на жените е различно в различните страни. Въпросът е как да прилагаме приетото вече законодателство. Как се прилага то в различните страни. Колкото до мен, питам се, има ли конкретни действия предприяти от различните страни? Примерно, червен телефон, където могат да се обажат пострадалите – има ли подобна инициатива, би ли могла тя да се подеме? И третото ниво, това е сътрудничеството между различните страни, включително в съдебната и полицейската сфера. и то на регионално равнище, това е особено важно. има много райони на света, където за да се борим успешно а, с насилието срещу жените, трябва да осигурим съответно сътрудничество в регионален план. Съществуват ли подобни възможности, за да се попълнат някои празноти, а, било в културно, било в историческо, традиционно отношение? Това е също въпросът, който искам да задам. И в заключение ще кажа, че повече от всякога трябва да настояваме пред страните да а, направят това, което са пропуснали да направят по отношението на превенцията и сътрудничеството, включително сътрудничество в съдебната област. Напълно съм съгласна с вас, че имаме три ключови думи превенция, прилагане, координация. Благодаря. Благодаря. А сега господин Ерик, госпожа Ерин Коен. Благодаря, благодаря. Благодаря, госпожо Манджу. Искам да благодаря, да ви, да ви благодаря от сърце за прегледа, който направите на състоянието на борбата срещу насилието срещу жените. Всички искаме насилието да престане. Но искам да ви обърна вниманието на Европа. Понякога не мислим за Европа, но има още много работа, която трябва да се свърши тук. И размяна на мнения, и е, обмен на информация е, за насилието срещу жени. Защото ние не сме е, имунизирани срещу това зло. Защото сега по време на кризата много пъти е, се орязват именно средствата за социална политика, които включват и е, средствата, които са ни необходими. Не трябва да забравяме също така, и, а, това, което моята страна направи, а, е, представител на правителството спомена неодавна, че законите, които се отнасят до жените, се приемат за да бъдат нарушавани. Но за да чуете, да чуете това от представител на правителството на страна като моята, това е не само на атака срещу нападение, срещу законите на страната, но също така насърчава насилието срещу жените. Не трябва да допускаме това. И аз съм а, сериозно обезпокоена. По време на управлението на социалистическото правителство, правителството на социалистите, бяха направени крачки напред. Беше създадено Министерство за равенството на жените, беше постигнато много за подобряване на тяхното положение. Сега обаче не се прави достатъчно за предотвратяване на насилието срещу жени. И откак на власт дойде правител, сегашното правителство, няма информация за насилието срещу жени. А, представителя на управляващите, който каза, което преди малко цитирах, подаде оставка, но това, което искам да подчертая, е, че изглежда, че се връщаме, вървим назад. И би трябвало да променим това положение. Трябва да направим всичко възможно, да не забравяме, че има жени, които продължават да страдат, срещу които продължава да има насилие. Има сериозни проблеми в самият Европейски съюз. Благодаря. Благодаря. Най-напред искам да ви благодаря за вашата много интересно изложение. Искам да се присъединя към загрижеността на колегите относно афганистанските жени. Не знам а, дали О, не разполага с достатъчно средства а, и ресурси, човешки ресурси, за да поеме работата, когато чуждите а, войски напуснат Афганистан. Защото трябва да, на всяка цена трябва да окажем помощ на с, храбрите афганистански жени. Въпреки, че има известен напредък, трябва да се каже, че те все още често биват забравени. Искам също така да подкрепя това, което каза испанската колега за е, въздействието на економическите фактори. Е, увеличава се броя на жените, убитите жени. Това става и в, дори в моята страна, в Португалия. И има много ясна връзка между задълбочаването на економическата криза и тази статистика – Економическата криза упражнява много голямо въздействие върху семейството и жените плащат най-висока цена за това. През последните 6 години над 270 жени са били а, убити а, от своите съпрузи в Португалия. А тази година, само тази година вече 24 случая имаме на жени а, с такава съдба. Мъжете са отчаяни, защото нямат работа. Разбира се, и жените са безработни. Много от тях. Ние имаме най-низките помощи за безработни, ако изобщо такива помощи се получават от безработните, когато те ги получават. И мъжете много често е, убиват не само жените си, избиват целите си семейства, е, убиват и децата си. Подобни случаи в е, Португалия има не един и не два, просто не може да си представите колко страшно е това. Не можем да продължим да се преструваме, че не знаем какво става. И сред всичките тези нещастия има и някои интересни събития. Вчера в пресата бе обявено, че следващият главен прокурор на Португалия или ако министър на правосъдието ще бъде жена. Благодаря, госпожа Гомеш. госпожа Матера. След това госпожа Андре Кене. Благодаря, госпожо специален представител, за вашето представение. Съжалявам, че закъснях малко. Положението е тревожно и това изисква разработването на стратегии. Те се изготвят не само от правителствата, но и от международни служби, от гражданското общество, от пряко засегнатите институции, които се занимават с образование, здравеопад. Необходимо е да има координирани действия от тяхна страна, за да се премахне насилието на база пол. В началото на годината, на 1 юни беше прията стратегията на Европейския съюз по правата на човека и Европейския съюз ще продължи да работи за устояване правата на жените във всички континенти, срещу дискриминацията, насилието базирано на пол, база пол и маргинализирането. Разбираме, че Европейския съюз сам не, бих не би могъл да постигне целите за защита на жените от насилие. Затова е важно да си сътрудничим с ООН в тази област. Въпросът ми към вас е, когато говорим за сътрудничеството, каква е вашата оценка? Дали сътрудничеството ни е удовлетворително или не? Какво ниво на, ниво на сътрудничество очаквате? Какви инструменти, какви механизми би трябвало да се прилагат. за да бъдат постигнати целите, които сме си поставили. Благодаря, госпожа Андрикене. Сега госпожа Манчо за отговор. Благодаря ви много. Съвсем накратко, като имам предвид напредването на времето. Въпросът, който беше поставен за събирането на данни, Една от препоръките, която непрекъснато отправям към правителството, е да се събират данни и да има разбивка, за да се видят точно проблемите. Защото иначе не виждам как могат да бъдат формулирани политики, ако липсват нужните данни. Радвам се, че Агенцията по основните права има изследване има и други инструменти, които помагат на правителствата в това отношение. Като независим експерт, аз не съм а, а, член на персонала на ООН, не работя за никоя конкретна агенция и когато посещавам отделни страни, едно от предизвикателството, предизвикателствата е, че има съкръщаване на средствата за агенциите за да могат да изпълняват програмите си. Има фрагментиране, е, има липса на последователност. ООН се опитва да наблегне на понятието единно ООН. Хората трябва да говорят повече помежду си, е, за да няма дублиране, да няма конкуренция за недостатъчните ресурси. При последните ми мисии аз установих, че има желание да се наблегне на концепцията за едино ОНЕ. Преди няколко седмици се срещнах с координатора на място в Сараево в Харватия ще бъде също в началото на ноември. Има много програми, които са свързани с образованието, с съдебната система, с гражданското общество, предоставянето на техническа помощ. Целта е да се накара гражданското общество да разбере на ниво ООН как се развиват нещата по отношение на борбата срещу насилието, срещу жените. Учените трябва да се занимаят по-задълбочено с проучването на въпроса дали сме на верния път, какви са а, пречките, проблемите. Във всяка страна се осъществява нещо. Необходимо е да има фокус върху Европа. Насилието срещу жените е глобално, проявленията му са различни, частотата е различна, но всяка държава по света е изправена пред този проблем, включително и САЩ. Миналата година проведохме емисия там и там имаше а, доста а, случаи на насилие, свързано с използването на огнестрелно оръжие. Коментара за Испания. Аз не съм била там на официално посещение, така че няма да говоря по въпроса. Относно ефекта от економическата криза, това, което често чувам е, че понякога се използва това като извинение. Проблемите съществуват отдавна и често нормата беше да няма достатъчно финансиране и кризата и извинение на държавите да окастрят допълнително и без друго не, недостатъчните ресурси. Има намерение на напрежение в семействата, в общностите, но мисля, че тези проблеми са съществували и преди кризата. Има ескалиране на убийствата. Това е крайната форма на насилие и според мен ние не трябва да се фокусираме върху економическата криза като последица, която води до смъртта на жени, защото те са били обект на насилие преди кризата, но кризата задълбочи проблемите, напреженията вътре в семейството и в общностите. Трябва да сме внимателни, когато обвързваме економическата криза с зачастилите случаи на убийства на жените. Необходимо е да имаме цялостен подход не трябва да забравяме за економическите, за социалните, за културните права. Те трябва да се разглеждат съвместно. За Европейския съюз в страните, които посещавам, провеждам срещи с делегациите на Европейския съюз, за да споделя своите констатации. В Сомалия имахме продуктивна среща с представителя на Европейския съюз, който напълно осъзнава какви са моите безпокойства, свързани с финансирането на програми, които съществуват в Сомалия. На ниво Женева имам подкрепа от Европейския съюз за докладите, които изготвям или изявленията, които правя, въпреки че понякога ме критикуват държавите по някои въпроси, например свързани с, социална, с сексуалната ориентация и половата е, идентичност, въпроси, които не са лицеприятни за някои правителства. Моят мандат е такъв, че получавам доста малко финансиране и мога да се огранича само до 2-3 мисии годишно и това ограничава участието ми в други срещи, в поддържане на по-тесни контакти с гражданското общество. Когато човек посети една страна, когато се свърже с представители на гражданското общество, но няма възможност да бъдат предприяти последващи действия, това за съжаление, е жалко, защото не е възможно да има такива последващи действия без нужното финансиране. Искам да ви благодаря за оказаното ми внимание. Днес ние ще продължим борбата и ще трябва да продължим да разглеждаме проблема за насилието срещу жените като проблем на правата на човека, не като социален проблем. Искам да ви уверя, че това, което ни представихте е, днес, всички ваши доклади, намират отражение в е, нашата работа, в докладите, които ние изготвяме. Трябва да видим дали има някаква възможност да подкрепим вашата работа. Радваме се да чуем, че получавате политическа подкрепа от Европейския съюз, но предвид на мащабите на вашия мандат и работата, която осъществявате, се нуждаете от по-пряка подкрепа. Ако разполагате с време, може да останете, защото следващата ни точка ще бъде представене на едно проучване за правата на жените по време на прехода към демокрация. Този въпрос ще бъде разгледан отново с Комисията по правата на жените и равенството между половете. Госпожа Матера ще представи изследването на, за засилването на действията на Европейския съюз в подкрепа на универсални стандарти за правата на жените по време на прехода към демокрация в региона на изток изтоки Северна Африка. Искам да приветствам господин Жозефидес и доктор Луфи. Ние поискахме да се изготви това изследване през 2011 година с акцент върху политическото участие на жените. Бихте ли запазили тишина, защото е малко трудно да се чуваме? Моля моля ви за тишина. В подкомисията организирахме няколко изслушвания и дебати за случващото се в страните от арабската пролет и за нас е интересно да чуем на базата на, проучването каква е позицията на жените в ситуация на преход към демокрация и какви са препоръките ви към Европейския съюз относно политиката, която трябва да възприемем. Професор Агапио Жозефидес е заместник-председател на Европейския междууниверситетски център за човешки права и демократизация. Тя е доцент в Жан Моне в, и госпожа Бенуа Ромен от Кипър. Тя е от университета в Торино, госпожа Бенуа Роме, тя е участвала в изготвянето на проучването. Експертите бяха избрани на базата на техните познания по ислямско право и политиката в този регион. След като изслушаме презентациите, членовете на комисиите могат да направят коментари, да засегнат е, какви допълнителни аспекти според тях би трябвало да бъдат застъпени в проучването. Давам думата на госпожа Матера. Благодаря, госпожо председател. за това, че избрахте тази тема за разискване. Комисията по а, правата на човека и равенството на половете много се радва, че също участва в представянето на това е изследване. В момента работим по един доклад по собствена инициатива за положението на жените в Северна Африка. В следствие от обществено изслушване през 4 юни. Доклада разглежда правата на жените, ще се разгледа на 7-8 декември а, на заседание на комисията, а на пленарно през а, февруари ще се гласува на пленарно. През октомври, 29 октомври, ще се проведе посещение в Тунис. Смятаме, че участието на жените в процеса на преход е тясно свързано с подобрението на тяхното социално-економическо положение. Изследването доказва, че макар и жените да играят важна роля в социалната и политическата революция, която води до демократичен преход, продължават да са маргинализирани в, полити... в участието си в политическия живот и в процеса на вземане на решения. Арабската пролет оказва идеален пример за това как се получава допълнителна дискриминация на жените при при предефиницията на обществото. Изследването показва, че трябва да има ясна стратегия, която да укрепва правата на жените в страни, които наскоро са преминали през преход към демокрация. Участ... Очаквам с нетърпение да изслушам професор Агапио Жозефидис и професора Луфи, които ще ни запознаят с констатациите от интересното изследване, което са провели. Така че давам сега думата на професор Агапио Йозефидес. Заповядайте. Thank you very much, uh, Chair. Let me start by uh, congratulating... Благодаря, госпожо председател. Искам първо да поздравя Европейския парламент и най-вече председателката е, е, и членовете на подкомисията по правата на човека за това, че се занимават с въпросите на правата на човека и демократизация. Това е особено важно в е, такива тежки економически моменти. Много се радваме, да ви запознаем с това изследване от името на Европейския междууниверситетски център по правата на човека и демократизацията и международния екип по ислямско право от различни райони. Сега няма да повтарям всичко това, което е в доклада, но ще се опитам да очертая акцентите, някои констатации и препоръки, на базата на които да проведем разискване. Има общо разбиране, че арабската пролет безвъзвратно промени региона. Вече няма връщане към първоначалното положение. Драматичните трансформации в редица страни от района на Близки изток и Северна Африка промениха политиките. Правата на жените и ролята на жените се обсъждат на широко от 2010 година насам. Под комисията съвсем правилно а, посочи, че има нужда от повече информация по въпросите на пола във връзка с политиките в страните в преход. На базата на тръжна процедура бе избран Междуниверситетския център на Европейския съюз да проведе изследването. началото искам да очертая основните въпроси. Емпиричните данни показват, че макар и жените, колкото и мъжете, играят важна роля в революциите, както в периода на преход и така и на този след революцията се характеризират с системна маргинализация и липса на зачитане на нуждите на жените. Това води до лишаване от защита на правата им. Арабската пролет още веднъж доказа тази тенденция. Макар и много да участват в низови движения, в създаване на економиката, има обратна реакция, което застрашава укрепването на равенството на половете в много измерения. Сега бих искала да очертая, както обясняваме в първията глава на изследването ни, от амбиция за демокрация към преход към демокрация, защото ние имаме преди тук дълбока демокрация – има нещо, което а, постоянно излиза в литературата. Когато се създават нови режими, новосформирания елит обикновено а, не иска да се откаже от властта. Това е, е много важно заключение, защото освен ако Европейския съюз не създаде условия, през следващите 20-30 години може да се налага, може да се налага да се опитваме да произведем промяна в тия е, общества поради закостеняването на новия режим. Сега трябва да се действа, искам да подчертая. Тогава, когато се сформира елитът, е много трудно вече да се опитваме да променяме нещата. Сега е, е моментът да внесем промяна. Втората глава разбирането на а, прехода и половото измерение. Леди Аштън посочи веднъж, че успехът и защитата на правата на жените всъщност ще бъде лакмуса за успеха на а, прехода. Трябва да следим а, жените, които са активни в процеса, да видим доколко техните тревоги, техните нужди ще бъдат задоволени. В противен случай, ако те не са, а, едва ли можем да говорим за успехи на новите режими. Много се радвам, че това разискване се провежда сега след, след е, е, доклада на госпожа специалния е, докладчик, защото това е един обединяващ, хоризонтален въпрос. Трябва да се разгледа в много аспекти, от много страни. Защото ако няма промяна в статута на жените, няма реална промяна в обществото. Европейския съюз трябва да се ангажира и да работи с гражданските организации, гражданските общества на тия страни, за да внесе промяна. Две думи за насилието срещу жените. Преходното правосъдие е, често пъти отправя послание, че в вече не е приемливо такъв вид насилие, като се осигуряват компенсации и известна защита. Това са част от посланията, които получаваме. И така, ролята на Европейския съюз и службата за външна дейност в сътрудничество с ООН. Агенцията за жените и специалния докладчик. Много е важна ролята. Можем да а, създадем промяна само чрез координация и синергии между международните организации, а не всеки да върши малка част от работата. Въпроса въпросът, е, въпросът за инструментите за картографиране, инструментите с които разполага Европейския съюз и представянето на арабското гражданство, гражданско общество, преодоляване на страха от ислямските режими. Знаем вече от е, изборите, които се проведоха, че исляма е там – и той представлява обществото, той представя обществото. Европейския съюз трябва да се опита в политическия диалог, в наблюдението на изборите и в последващите действия да съгласува, да, се, да достигне до съгласие по една програма, която да води до отстояване на универсални стандарти в правата на жената. Това е много важно. На ваше разположение съм а, да обсъдя въпросите, които ви интересуват. Сега ще дам а, думата на колегата от университета в Торино, госпожа а, Алуфи. Тя е специалист по ислямско право. След това ще кажем няколко думи за препоръките, които сме написали. Благодаря. Благодаря. Четири страни са обхванати от нашето изследване Египет, Либия, Марокко и Тунис. всяка една от страните сме разгледали е, правното положение, правния статут на жените преди бунтовете и възстанията. И след това сме анализирали написването на новите конституции и съответните правни промени, които предстои да настъпят. Анализът показва, че четирите страни споделят някои важни елементи, въпреки е, че има и различия в областта на, в областта на културата, економиката и историята правото и религията се преплитат в един дискурс, който легитимира дискриминативните практики и, и законодателни разпоредби, най-вече в семейно-правната област. Това води до общо спазване, общо придържане към отказа да се ратифицират международни инструменти. Този дискурс резонира с една консервативна нагласа, която, която се простира извън излява. Може да се твърди, че консервативизма не се основава на религията, но а пък по-скоро се подхранва от политическото ползване на исляма. Въпреки тази неблагоприятна среда, а жените никога не са се вписвали в стереотипите на мълчаливи жертви. Те е, се организират и, в и застъпничеството им за подобряване на статута е, са довели до важни подобрения и успехи през последните десетилетия. После с началото на бунтовете и възстанията те а, е, започнаха да вземат всъщност и а, е, да, и да, е, и на, да вземат участие, да и участие в тях. Не религията, нито секуларизма са причини за а, възстанията, а именно економическите трудности и а, постоянното нарушаване на правата на човека изобщо. Скоро след като паднаха режимите, новата организация на държавните власти от една страна и приемането на ефективни мерки за облегчаване на економическата криза от друга страна се смятат за абсолютни приоритети в четирите страни. От друга страна, въпросите на жените не се приемат за приоритет. Жените са маргинализирани в процеса на преход. Те стават жертви на заплахи, задържане, изтезания и не могат да играят ефективно роля в процеса на преход процесите на конституционализация, написана конституция в четирите страни са особено различни. Навсякъде обаче въпросите на правите на жените се възприемат в негативна светлина, асоциира се с западното колониално господство. Много смятат правите на жената за автоматичен резултат от демократичните реформи в най-добрия случай. Равенството на а, половете всъщност се превръща във въпрос на компромис. Много е важно при преговорите с правителствата представителите на Европейския съюз да се уверят, че въпросите на половото равенство постоянно присъстват в разискванията и женските движения в региона трябва да бъдат насърчени. И отново ви давам думата. Благодаря. И ние формулирахме нашите препоръки, като ги разделихме на няколко точки. Първо, спазване на съществуващите международни споразумения. Смятаме, че това е много важен въпрос. Второ, шаблони за сравняване на това докъде е стигнало, стигнала борбата за равенство между половете. Това второ. Трето, мерки за осигуряване на вътрешно непротиворечива политика и последователност в отношенията между Европейския съюз и арабските страни. Трето, четвърто отношение с политическият ислам не е достатъчно да осъждаме, когато не разбираме, трябва да разбираме исламската политика. Когато разговаряме за сигурността, енергетиката е, и други фактори, както казаха колегите, въпросите за равенството на жените не трябва да се забравя, с нея не трябва да се правят компромиси, Тоест трябва да бъдем бдителни, когато разговаряме за тези въпроси, енергия, економика, емигра... миграция, сигурност, така нататък, да включваме този елемент. Пето, насърчаване на движението на жените в, в този район, т.е. насърчаване на взаимодействието с... между Европейския съюз и тези райони. Това е нещо, което също не бива да се забравя. Това беше пето. Шесто. Правата на религиозните младсинства трябва да се взимат винаги предвид в тези страни. След това предотвратяване, подготовка и образование. Превенцията и образованието са много важни въпроси в страните, в които трябва да се вкорени демокрацията медиите играят и трябва да играят ключова роля. Те са мощен инструмент за формиране на общественото мнение и мнението относно мястото на жените в обществото. Девето, насилието по полов признак и насилие срещу жените е въпрос, който е повод за загриженост тук също е необходимо сътрудничество между всички заинтересовани страни, между правоопазващите органи в тези страни. И делегациите на Европейския съюз в съответните страни трябва много внимателно да следят как се развива положението в това отношение. След това идва сътрудничество между Европейският съюз и а, местните европейски организации на гражданското общество. Наред с това е необходимо да се осигурят синергия между европейските институции и другите международни организации. В района работят много международни организации по време на прехода. И а, организацията на ООН е по въпроса на жените, специалният докладчик – на е, за насилието срещу жени, но също така и съветът на Европа. Тези организации активно участват е, и е, в рамките на формирането на новите конституции. На последно място, но не последно по важност, необходими са повече усилия за научни изследвания и политически проучвания, за да може да се насърчи политическият дискурс в тези страни и да се привлекат представители на политическите среди. Това са нашите 12 препоръки. Представям ви ги за обсъждане. Благодаря. И е, мисля, че господин Гебе също накратко ще се изкаже по този въпрос. от Европейската служба за външно действие. Благодаря. Искам да благодаря на двамата професи Руи за ясното им изложение, както и за доклада, който съдържа задълбочен анализ, както и интересни препоръки, някои от които бяха споменати тук. Задължения съгласно международните договори, политически ислам, базирано на пол насилие, насилието срещу жените, сътрудничество с съвета на Европа, както и с други международни организации. Както знаете, върховният представител е силно ангажирана с а, тези проблеми. Тя е заявявала тя заяви това на конференцията в Кайро през юли че областяването на жените е съществен компонент на всяка демокрация и че това е лакмусов тест за успеха на демократизацията. Европейският съюз по време на прехода обръща особено внимание на насърчаването на спазването на правата на, на жените и овластяването на жените редица дейности на политическо и техническо ниво бяха реализирани. Беше проведена конференция в Истанбул за укрепване на жените в тяхното представителство в политиката. И там се говореше за борбата срещу всички форми на дискриминация на жените. На втората министерска конференция през 2009 Министрите подновиха ангажимента си в редица области, включително жените в контекст на изграждане на мир и сигурност. Нова министерска конференция за укрепване на ролята на жените в обществото се очаква да бъде проведена следващата година в рамките на Съюза за Средиземноморието. Европейския съюз също настоява въпроса за овластяването на жените да присъства в диалозите, които се водят със страните от арабската пролет. През декември тази година предстои среща на външните министри. Следващата година ще се проведе и форум Ана Линд. Важен елемент на този форум, в който участват много организации на гражданското общество, е а, свързано с а, ситуацията на жените. В двустранните ни отношения с страните в преход и всички страни партньори от политиката ни за съседство, въпросите за равенството на половете, овластяването на жените, правата на жените придобиват все по-голяма значимост. Това се отнася до политиката ни, до диалозите ни, свързани с реформата, които водим с държавите партньори. Осигурява се техническа помощ от страна на Европейската комисия. В Северна Африка и Близкия изток Европейския съюз работи за включването на въпроса за равенството между половите в всички дейности. Подкрепа за правата на жените е 25% от помощта, която се осигурява от Европейския съюз в областта на правата на човека на обща стойност 2,8 милиона. Работи се за премахване на пречките пред пълното използване на политическите, економически, социални и културни права. Това се прави в рамките на конференцията на СЕДО, в която участва и Европейската комисия. Подкрепяме неправителствените организации, които работят по въпросите на жените. Подпомагаме ги в процеса на реформи, участието на жените в местното самоуправление също е един от аспектите. Европейския съюз многократно е заклеймявал нарушенията на правата на човека, на гражданите, в частност на жените. Марокко. Европейския съюз осигурява 48 милиона в подкрепа на програмата на правителството за равенство между половете. Има и пряка помощ, която се осигурява за женските организации за подобряване на техния капацитет. В заключение, позволете ми да кажа, че когато ние ще се запознаем с препоръките много внимателно, и с огромен интерес и сме готови да обсъдим прилагането им. Това е особено важно сега, тъй като този въпрос се обсъжда в тези общества в преход. И а, това ще съставлява важна част на нашите отношения а, с а, страните в преход. Благодаря. Благодаря на експертите, но трябва да бъдем много кратки, поради напредналото време. Искам да дам думата на членове на Европейския парламент за въпроси към експерта. На госпожа Гомеш първо давам думата. Благодаря за вашето експозе. Напълно съм съгласна с това, което вие изложихте. Ние имаме група за мониторинг тук е, и следим положението в страните от арабската пролет. Съгласна съм с вашата оценка. Голямото предизвикателство за нас в е, парламента и в Европейския съюз изобщо е тази добра риторика да бъде преведена в конкретни действия на място, на ниво местни общности. Смятате ли да взаимодействате, например, с жените, които участват в изготвянето на конституциите в тези страни. Това е важен елемент в е, изготвянето на законодателството и в обучението на представители на съдебната система или на полицията. Има много предизвикателства. Жените в страните от арабската пролет са много силни. Те изиграха ключова роля, особено важна роля изиграха в Либия, на която не се обръща особено внимание. Но жените в Либия бяха тези, които се мобилизираха, които демонстрираха за промяна в избирателния закон, за да могат да участват жените. Има квота за 10% жени. Те демонстрираха пред а, Министерския а, съвет, за да се а, осигури а, това представителство. Също а, настояваха за представителство в новия конгрес. В Либия имаше жена, която оглавяваше политическа партия, която участва в изборите. Това са хората, които трябва да подкрепим, затова искам да ви помоля вас и службата за външни действия да имаме много детайлно излагане на това, по какъв начин ние помагаме на жените, които допринасят за промяна в своите държави. И тук беше неотдавна министър-председателя на Тунис – но ние го питахме за това какво а, става, например, а, с а, една а, жена, която е направила, а, отправила жалба за това, че е била подложена насилие от а, полицейски а, служител. Така че а, трябва да подкрепим всички онези, които допринасят за промяната. Колеги, умолявам ви да бъдете много-много кратки, защото не разполагаме с много време. Давам думата на госпожа Кил Нинсен. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Искам да се възползвам от изложението на нашите експерти и въпросите, които те повдигнаха. Виждаме в пресата разликата между това, което се нарича мисюлмански феминизъм или исламистски феминизъм и това, което ние разбираме под феминизма. Чували ли сте тези понятия? Можете ли да ни кажете какво мислите за тях? Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожа, госпожа Габриел. Благодаря. Един много кратък въпрос, който се свързан, е свързан с това, което каза колежката. Знаеме, че в тези страни имаме едно троен, един троен преход, политически, економически и социален. Какви мерки се взимат, какво се прави, за да могат жените да участват в този преход? Въпросът ми е какво се прави, за да могат жените да бъдат включени в преговарящите екипи с, по време на прехода, онези, които редактират е, законодателните тескове, текстове, които подготвят проектите. Какво прави Европейския съюз по този въпрос? Имаме ли данни за него? Съществува ли една е, истинска воля е, от тамошните институции и организации да се решава този въпрос? За да можем да знаем каква а, политика да водим, за да може ефективно да се борим за участието на жените в разработването на тази политика, за да не стигаме до парадоксално положение. Жените са участвали активно в, в, в революциите на арабската пролета, след това биват марганализирани, да не кажа забравени. Благодаря. А сега госпожа Джуе. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на докладчиците за това, че а, дойдоха да говорят днес пред нас. Благодаря им, че е, ни отделиха време. По тези теми. Правата на жените, които са от голямо значение за нас. Направо ще се изкажа по въпросите, които спомена госпожа Луфи. Един от въпросите, който аз лично намирам за особено тревожен, е рискът е, е, това, правата на жените да се асоциират с процес на е, западни промен, западно влияние. Да, действително, ние тук на Запад отдаваме голямо значение на правата на жените, правата на човека – Въпросът е как да покажем ясно на хората, които управляват страните, че е, склонността към ислям не е нещо, е, не е нещо срещу което възразяваме, но е, законите, които могат да проистъкат от там, могат да доведат до положение на равенството на половете, което не е приемливо за нас при нас е, определено има някои правни стандарти, някои, някои права, които са законодателно а, уредени. Как да се преборим с тая тенденция към радикален ислям? Как ние в Европейския съюз да помогнем на процеса на приобщаване на жените в обществения живот. При положение, че в момента тенденцията е обратната. Опитват се да ги изкарат от, публичния, от обществения живот. Сега давам думата на двете експертки за кратки отговори. Една-две минути максимум. Що се отнася до взаимодействието с жените в конституционния процес. За съжаление, аз нямам пряк достъп до, този процес. Например, в Марокко вече се готвеше новата конституция, когато започна арабската пролет там. В Египет имаме седем а, жени в, от общо 100 члена в Конституционното народно събрание, национално събрание. В Тунис се работи по комисии. специализирани секторни комисии и често пъти членовете на една комисия не знаят какво става в другите. Получихме проект на Конституция преди е, лятото, но изглежда, че в момента го преразглеждат и е, по-специално преразглеждат е, члена за допълването. После е, ислямския феминизъм. Трудно е накратко човек да се изкаже, така че малко по-просто, малко по-простенчески ще продължи това, което казвам. Много неща обаче се объединяват от това понятие. Има жени, които работят по превода на а, литература, по правата на жените. И превод или е по-скоро адаптиране към, към а, ислямската реалност. От друга страна, има друг един дискурс, който говори за правата на жените в исляма и това са едни права, които са коренно различни от всеобщите права на човека, за които говорим. За това, че се асоциират правата на жените с западно влияние, това със сигурност е проблем, и е, трудно ми е сега да ви дам предложения. Само това мога да кажа. Хората, с които разговаряме, трябва да почувстват, че е, много сериозно е, гледаме и приемаме е, правата на жените. А, е, да не става с впечатление, че гледаме на тях като инструмент, като средство за постигане на нещо друго. И аз ви благодаря. Аз накратко ще се изкажа. Европейския между университетски център е организирал редица регионални програми за добро управление. Колегата много скромно се изказа, но тя беше е, е, един от експертите в семинарите, които проведохме преди три години в Тунис семинар за обучение на съди. Един трансграничен семинар, в който обвиняваше няколко страни по въпросите на жените. Това е важен, важно средство за а, промяна. По такъв начин се овластяват жените, чрез повишаване на осведомеността по техните въпроси. Оживени дискусии се е, проведоха между мъже и жени, съди в Тунис, Мавритания, Марокко, Египет. Много интересни бяха е, дискусиите. Та, е, организации като нашата, ние сме организация на 41 университети от държавите членки, могат да овластят жените в региона. По такъв начин може да се прескочи политическото ниво. Така че да не гледат на нас като един процес а, а, с неясни мотиви, с мотиви, които идват отвън. Процес на западно влияние. Също проведохме лятна школа, лятна академия а, за преходното управление в Магреб. Сме изготвили програма, магистърска програма, вече по а, а, права на човека и демократизация в района на Близкия изток и Северна Африка. Това е една програма, разработена от Университета в Венеция в тясно сътрудничество с европейските институции. Има редица магистратури, които са съфинансирани от Европейския съюз. Така че активно участваме и следим внимателно ролята на жените в тези общества. Благодаря председателстващата. Благодаря ви. С това стигаме до края на съвместното заседание на двете комисии. И отново давам думата на госпожа Лох, Лох Билер, председател на комисия, подкомисията по права на човека. Благодаря ви, госпожо Матиера, за съпредседателстването. Участвам с нетърпение и бъдещите наши срещи. Благодаря на двете, двамата експерти, двамата професори. Разбирам, че до няколко седмици ще се публикува самото изследване. Преминаваме към обсъждане на актуална информация относно положението на правата на човека в Туркменистан. Спомняте се, през януари 2011 АФЕД прие проекто резолюция и препоръки, подкрепяща влизането в сила, в сила на споразумението за партньорство и сътрудничество с Туркменистан беше забавено гласуването в пленарна зала, защото се търсеше съгласие с върховния представител относно механизма за наблюдение на правата на човека, за които настоява Европейския парламент и ролята на парламента за осъществяване на контрол в това отношение. Искаме да видим дали са изпълнени исканията на парламента за изпълнение на някои критерии – освобождаване на политическите затворници, примахване на забраните за пътуване за активисти, осигуряване на наблюдатели по правата на човека, осъществяване на административни реформи и други. През март 2012 година беше осъществен всеобщия периодичен преглед за Туркменистан и беше констатирано влушаване на положението. Сега ще слушаме двама представители на гражданското общество в Туркменистан. Господин Мамедов, който оглавява Туркменският съюз, Граждански съюз за демокрация и господин Фарид Тугбатулин, който оглавява неправителствена организация Тюркменска инициатива за права на човека, базирана в Виена. Те са базирани в чужбина, тъй като неправителствените организации нямат възможност да оперират на територията на Туркменистан. Те ще говорят на руски език и ще има осигурен превод. Но най-напред искам да им благодаря отново, че са тук. Неодавна разглеждахме един проблем, свързан с правата на човека. Ние ще съобщим констатациите ни в основната комисия, комисията по външни работи. Най-напред давам думата на господин Мамедов. Искам да ви благодаря за това, че имам възможно да се изкажа от тази висока трибуна. Ние чухме какво е положението в Туркменистан. То е ужасно, особено, що се отнася до правата на човека. Ратификацията на споразумението за партньорство и сътрудничество с Туркменистан е в процес на ратификация. Искам да се спра сега на някои от критериите, свързани с ратифицирането, частност на два такива, поради липса на достатъчно време и да ви дам нашата гледна точка, дали са изпълнени тези критерии или не. Гражданските свободи и развитието на гражданското общество е едно от е, изискванията за ратификация. Това, което наблюдаваме през последната година е следното. Една неправителствена организация беше регистрирана Бяха направени опити да се създаде още една партия, партия на бизнесмените. Но това не трябва да ви кара да считате, че създаването на нова партия е стъпка към демократизация, тъй като тази партия не се базира на свободното изявление на волята на гражданите. Не става дума за това. Това се прави чрез декларация по инструкция на президента. В резултат имаме сега партия, която още е един репресивен орган на държавата. Има бизнесмени, които имаха известна свобода по-рано, но сега всичките трябва да, да участват в тази партия. Например, Бедо Муханедов няма постигнат напредът, дък относно регистрацията на неправителствени организации. Проблемът остава и все още има случаи на преследване, на създаване на проблеми за правозащитниците. Нещо друго, което често се пренебрегва, е свързан с критерия за защита на правата на националните мълцинства. През март ООН разгледа въпроса за правата на етническите мълцинства. През последната година възникна сериозен проблем в това отношение, особено за онези, които имат двойно гражданство. 50 хиляди са гражданите, които имат двойно гражданство, но не могат да подновят турзменските си паспорти, тъй като държавата изисква да върнат руските си паспорти, за да получат туркменски тюркменски такъв. Не става дума за един-два случая, става дума за 50 хиляди тюркменски граждани. това се дължи на искането на сегашния режим Искам да ви предупредя, че дори и сега в периода на подготовката на търговското споразумение Туркменистан все още не е изпълнен на изискванията, които са отправени към него и се съмнявам, че това ще стане след ратификацията. Има доста разочарования и искам да сте наясно за какво става дума. Сега господин Тукбатулин, Батулин. действительно, как заметил мой коллега... Както каза и моя колега, положението с човешките права в Туркменистан в никакъв случай не се подобрява. По никакъв начин не се подобрява. Това ясно личи от наблюденията върху състоянието на нещата. Първото, което обеща новият президент, беше реформа на образованието. И Европейския съюз направи опит да, за създаване на съвместен проект за професионално образование в Туркменистан. Но и до сега този проект остава само на книга, нищо конкретно не е направено. Други, друго е програмата тази за обмен, обмен която се подкрепи и от САЩ известен брой деца, 60 деца трябваше да отидат в САЩ, да живеят с американски семейства, обаче този брой сега беше намален на 15. Мнозина, които работят в Афганистан, очакваха тази програма също така да започне, обаче доброволците, които работят по тази програма, напускат вече страната, защото виждат, че нищо не става. Миналата година бе закрита програмата Hello America, която беше финансирана от САЩ и а, трябваше да помогне за преподаването на английски в туркменистанските училища. Всичко това показва, че обещанията на властите се превърнаха в своята противоположност. Туркменистан се затваря и става все повече една напълно изолирана страна. Друг пример е, е движението на хора. Е, онези, които искат да отидат да учат другаде, в други страни, установяват, че се използват различни поводи, за да им се попречи и не могат да напуснат Туркменистан, за да учат другаде. А онези, които вече учат в чужбина, ги е страх да се върнат е, в вакансия в Туркменистан, защото ги е страх, че няма да им позволят да напуснат страната след това. до година ще, естекът, ще изтече валидността на сегашните туркменистански паспорти, ще трябва да се подновяват и 20 000 туркменски студенти, които учат в чужбина, няма да смеят да се върнат в Туркменистан, за да подновят паспорта си и ще станат лица без поданство, ще трябва да бъдат принудени да търсят обежище другаде извън родната си страна. Всичко това ясно показва, че туркменските власти се опитват да изолират страната по всички възможни начини. Положението е дори по-лошо, отколкото беше при управлението на Ниязов. Десет години минаха от как мнозина бяха затворени заради политическите си убеждения и действия. Аз Посетих тези затвори, но много от политическите затворници ги няма. Никой не знае къде са, просто те са изчезнали. Близките им нямат никакви новини от тях. Лишени са от права, не могат да напускат страната. На, на политическите противници на, на режима не им се позволява да работят, да учат, да напускат страната. Непрекъснато натиск се упражнява на техните близки примерно моят брат и, моят, май, и майка ми живеят сравнително добре, но Министерството, Вътрешното министерство и полицията продължават да ги турмозят. И те правят това, за да се напомня а, за това, което властите искат и какво чака онези, които по някакъв начин се противопоставят на техните действия и тяхната политика. Затова още един път ще подчертая. Ако ще подписвате търговско споразумение, трябва да включите клаузи за внимателно наблюдение на развитието на нещата. Ние имаме своите наблюдения и смятаме, че нищо не е направено за подобряване на положението за демократизиране на страната и не може да очакваме нещо повече в това отношение. Не дайте подкрепя туркменистанският режим, защото това, което е става в Африка, ще стане и там. Подкрепайте населението, не подкрепайте режима. Благодаря, господин Тукватулин. Вие накратко а, ни представихте състоянието на нещата. Очевидно, то не е розово. Сега имаме тук представители на службата за външна дейност на Европейския съюз. А, ще им дам думата госпожа Лидия Андерсон. Добър ден. Искам да се върна към един въпрос, който беше споменат. Прилагането на споразумението. На него се позоваха онези, които говориха за Туркменистан споразумението за партньорство и сътрудничество. Господин Брок е изпрати писмо, имаше размяна на писма всъщност и е постигнато споразумение а, и членовете на парламента и неговите комисии ще имат достъп до всички документи, които се отнасят до изпълняването на споразумението за партньорство и сътрудничество. Знаем, че положението с човешки, правата на човека се влошава. Тези въпроси ще бъдат обсъждани а, от а, нашите представители с туркменските власти. Благодаря. Сега госпожа Андроне. Да, Андронаски. Надявам се, че успявам да пренеса правилно името ви от отдела човешките, за човешки права. Благодаря ви а, е, за вашето изложение и трябва да кажа, че от гледна точка на борбата за опазване на правата на човека, ние внимателно следим положението в Афганистан, водим диалог по този въпрос, изразяваме нашата загриженост е, относно е, слабостите в опазването на основните свободи и правата на човека условията в затворите, свободата за сдружаване, свободата на движение, свободата на словото, правата на националните младсинства. Съгласно вече установената практика, ние също предаваме на туркменските власти списък на конкретни случаи, от които се интересуваме. На 19 март е, тази година туркменските власти ни уведомиха, че са освободили 8 е, затворници и два от тях бяха включени в нашия списък на конкретни случаи на нарушаване на човешките права. Тя е госпожа Кинейсен. Благодаря а, е, на онези, които ни представиха положението в Туркменистан. За нас е много важно да настояваме на критериите, за които става дума. Искам да напомня, че има едно междинно споразумение, влезло в сила през 2010 и Европейският съюз, Европейският съюз е формулирал ясно тези критерии. Преди всичко, абсолютно необходимо е в най-кратки срокове да се вземе решение в пленарна зала за сключването на подобно споразумение. Трябва да кажа, че е, съм чела доста относно правата на човека в Туркменистан, но хубаво е, че вие сте лично тук, за да ни уведомите за това какво става там. Но въпросът, който си задавам, е следният. А, дали, е, не само дали депутатите трябва да гласуват е, за сключването на това споразумение, като се има предвид, че много от нас настояват за спазване на тези основни критерии е, за зачитане на правата на човека. Но не този въпрос си задавам сега. Питам се дали в крайна сметка Туркменистан желая подобно споразумение. Наистина се питам. Защото нямам такова впечатление. Имаме междинно споразумение, обаче при подписването на едно споразумение би трябвало да установим че се правят крачки напред, че се подобрава състоянието на правата на човека, което, да, което показва, че нашите партньори искат да върват в, в насоката, която ние очакваме. Затова се питам дали властите в Туркменистан наистина искат сключване на подобно споразумение за сътрудничество и партньорство. Наред с това, всички проблеми, които споменахте, се, е, трябва да се обсъдят в присъствието на а, е, туркменистанските представители. А, представ... а, е, туркменистанското посолство присъства и трябва да чуе, да присъства, присъства и да чуе всичко това, което се каза тук. И за това питам. Наистина се питам дали Туркменистан иска да подпише свободно подобно споразумение с Европейския съюз. Като се има предвид, че в световната класация по отношение на правата на човека, 177 мо място заема Туркменистан по отношение на правата на а, човека. А, само напред, по-напред от а, Северна Корея и Еритрея е Туркменистан в това отношение. Това е абсолютно неприемливо. И трябва да кажа, че съм разочарована, шокирана от всичко това, което научавам, че става от влизането на международното споразумение в сила а, до днешна дата. Готова съм да разговарям с колегите депутати по този въпрос. Благодаря много. Е, сега, може би, ще трябва да дам. Ще ви дам думата, думата на, на кратко. За кратък, за кратък отговор, господин Махмедов. Мисля, че поставихте добре въпроса дали Туркменистан се интересува изобщо от сключването на споразумението или не се нуждае изобщо от такова споразумение. Европейският парламент може да изрази своето предпочитание Туркменистан има статут на неутрална държава, съгласно статута на ООН и пое обещания преди години за спазване на правата на човека, но нищо не се прави по въпроса. Същото виждаме и сега. Парламентът ще каже да, Европейският съюз ще подпише споразумението, туркменската страна ще подпише споразумението и това няма да доведе до някаква промяна защото никой от критериите не се е променил ни най-малко. И говорим за една силно затворена, репресивна държава, без никакъв желание за демократизация. мога само да добавя, че неодавна посетих Варшава. Е, присъствах на среща в рамките на ОССЕ. Те, туркменската страна изобщо не участваше. Те не проявяват интерес към подобни събития. Те се интересуват по-скоро от процедурата, отколкото от самото съдържание на споразумението, защото политиците в Туркменистан могат да кажат, ето Европа проявява силен интерес а, а, към а, Туркменистан. Неодавна имаше посещение в, в Париж и това послужи точно за такава рекламна кампания, че техният лидер е уважаван. Т.е. те се интересуват е, по-скоро от процедурата, отколкото от самото споразумение. Добре, какво да направим? Паралелно сега се провежда заседание на Комисията по външни работи. Може би по-късно ще се свържем с господин Брок. Ще изпратим и копия на госпожа Аштън. Виждаме малък напредък, що се отнася до спазването на правата на човека в Туркменистан. Благодаря на двамата ни гости. Заедно с Деве от 3 до 4 ще проведем закрито заседание за да гласуваме по номинир... номинациите за лауреати на наградата Сахаров и след това ще проведем, продължим заседанието на подкомисията от 4 часа.